погледа си това важно измерение. Like Благодаря. Благодаря на почитаемите членове на комисията за поставените въпроси. Благодаря на кандидат комисаря за дадените отговори. Дълга и трудна сутрин беше, но също така много интересна. Благодаря на всички за участието им. Преди да дам думата на госпожа кандидат комисаря за заключителни думи, ще дам думата на господин Мишел Лебрун, който председателства Комитета на регионите. Заповядайте, господин Лебрун, както е по традиция, нека ви чуем. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на членовете на Комисията по регионално развитие, която ми дава думата. Обръщам се и към госпожа кандидат комисаря. Ясно е, че за Комитета на регионите в политиката, в която е вашия ресор, е много, много важна. Всъщност, трябва да имате предвид, че Комитета на регионите ще има все повече ролята на посредник между европейските органи и тези на местно ниво. Бих искал да наблегна на няколко идеи, важни за нас. Последният доклад за териториалното развитие предполага нов подход – до 2020 година. Комитета на регионите би искал да се изработи бяла книга по този подход, е, за да може да се изпълнят политиките за сближаване и след 2020 година. Същевременно ние имаме нужда от бяла книга за интегрираната стратегия за градските зони. Това е много важно. Същевременно за периода 2014 до 2020 година имаме структурните фондове 351 милиарда. Продължаваме също така по пътя очертан от комисаря Хан. Ще имаме и конкретния план на комисията, но ме интересува вие какво бихте направили, за да имаме възможно най-добро освояване на европейските средства на местно и регионално ниво. Как ще решите този проблем? Освен това, знаете, че следващата седмица имаме съвместно заседание с парламента. Всъщност, Местните и регионални власти трябва да участват в съфинансирането на структурните мерки. Ние искаме да използваме гъвкавостта, залегнала в пакта за стабилност, така че да се води до по-голям растеж и заетост именно в най-необлагодетелстваните райони – нещо друго, върху което работим и тук искаме да работим заедно с комисията и парламента, е стратегия за децентрализация на европейските политики. Необходимо е да обясняваме на гражданите каква е добавената стойност на Европейския съюз. Освен това, разбира се, и дните на отворените врати, в които участва и вашата комисия, са неоценима възможност. Нека ви напомня, че в Комитета на регионите поддържаме и контакти с тези на юг и изток от Средиземно море. Това са контакти отново на ниво местна и регионална власт в името на новите работни места и растежа. Госпожо кандидат комисар, надявам се вие да станете истинския посланник на регионите, градовете и селата, да изпълните кохезионната политика, която ще изпълни със съдържание Европейския съюз. Нямам никакво съмнение, че ще е, работите заедно и с Комитета на регионите, защото споделяме един и същ принцип управлението на много нива. Сега ще поканя госпожа Кречо, кандидат комисаря, за кратко заключително слово от не повече от 5 минути. Благодаря, ще бъда малко по- кратка, тъй като бях тълкато дълго в... Бях подготвил, бях се подготвил в заключителните думи да говоря за политиката за сближаване, но тъй като разговаряхме дълго на широко по тази тема, мисля, че нямат нужда. Момента е вълнуващ. За мен аз съм тук от 8 години. Дойдох тук като наблюдател една година преди Румъния да се пресни към Европейския съюз. И помня, сякаш беше вчера, първия ден, когато влязах в парламента и как се почувствах, когато за първ път станах депутат. Е, бих искала да кажа, че за мен щеше да бъде много по-трудно да се явя днес пред вас без огромния опит, който натрупах като депутат от Европейския парламент. Е, някои от вас ме познават. Бих искала взаимоотношенията, които до сега сме имали да се запазят. И знам, че с а, тази конкретна комисия сме работили заедно. Винаги, надявам се, че ще обменяме, а, ще разговаряме, ще водим диалог. Това е изключително важна област и трябва да работим заедно в интерес на гражданите и Европа като цяло. Искам да ви уверя, че ако бъда утвърдена, ще се боря за същите ценности, за които говорихме тук днес в Европейския парламент. Ще се борим за достоинство, за равно отношение към всички държави членки. Благодаря ви много и винаги с радост ще се явявам пред вас, когато смятате, че е необходимо да разговаряме. Thank you. Thank you, Mrs. Благодаря ви, госпожо Крецо. Благодаря на всички членове на комисията. Преди да закрия заседанието, нека ви кажа, че предстои закритото заседание на координаторите от 1 до 2 часа в зала ПХС П4 001. С това закривам заседанието.